Good morning. We are going to do the... Добро утро. Нека да гласуваме с uh, карти. We are going to prove the first is going to be just a proof if everybody has най-напред пробно гласуване. Всички ли носите картите си? А, гласувайте. Просто натиснете, за да направим пробно гласуване. Uh, we are just doing a test to vote. В момента правим пробно гласуване. 28 души в залата и 18 са гласували. Okay. Okay, so I'm, I'm going to speak in Spanish to do... Ще говоря на испански. Така ще говоря по-бързо, като говоря испански. И така, добър ден. Започваме с гласуването по доклада относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2018 година. И така започваме. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 23. 23, 24 заедно. Гласуването започва. Край на гласуването. Приема се. Компромис АМ2. Моля, гласувайте. a la 26, ¿no? 26 parte 2. Adoptada. Adoptada. Приема се. Сега 26, втора част. Моля, гласувайте. Cerramos la votación. Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то изменение, трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Моля, гласувайте. Се cierra Край на гласуването. Отхвърля се. 29. Моля, гласувайте. Се цирра votación. Край на гласуването. Приема се. 30. Моля, гласувайте. Се цирра votación. Край на гласуването. Приема се. 31. Моля, гласувайте. Ahora. Се цирра la votación. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32. Моля, гласувайте. Речаса. Отхвърля се. Сега. Устно изменение на господин Лоран Винсен. Моля, гласувайте. Гласувайте. Приема се. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега. Компромис 3Б. Моля, гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се. 43. Сега, моля, гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Um, sí, um, solo uh, cierra votación un momento. Cerramos votación. Край на гласуването. Приема се единодушно. Но има един човек в повече, който е гласувал. Така че ще ви помоля това да не се повтаря. Може би това е някой заместник. Нека да продължим с гласуването. И някой от АЛДЕ, от, извинете, от Обнови Европа, нека да се въздържи да не гласува, тъй като оттам идваше този глас повече. Компромис 4, моля, гласувайте. Се цирра ла votación. Край на гласуването. Приема се. 44-то изменение, втора част. Моля, гласувайте. Се cierra вотация. Край на гласуването. Отхвърля се. Следователно. Сега 49 в три части. Първа е част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част на 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 50. В две части. Първа част, моля гласувайте. Изменени 50, първа част. Край на гласуването. Приема се. Сега втора част на изменени 50, моля гласувайте. Се Край на гласуването. Отхвърля се. 51. Моля, гласувайте. Сети работа. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега компромис 6Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Отново виждам, че има един човек в повече от Обнови Европа. Така излиза при мен. Това показва нашата апаратура че има един човек в повече от Обнови Европа, но продължаваме, защото така лен, че това за сега не влияе върху резултата от гласуването. 55 изменени първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля гласувайте. Приема се. Сега изменение 61. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 62. Моля, гласувайте. Малин. Асептада. Um, Приема се. 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65. Моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Моля гласовете. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се. 67. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 70. Моля, гласувайте. Втора част, извинете. Така, 72 част. Моля, гласувайте. Приема се. 70. Моля, гласувайте. 71. 71 има предвид. Гласуваме по изменение 71. Моля, гласувайте. А, отпада, така ли? Добре. Гласуваме по компромис 9. Моля, гласувайте. Приема се. 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75. Моля, гласувайте. Сега, моля, гласувайте. 76. Край на гласуването. Приема се. 76-то първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80. Моля, гласувайте. Да, сега моля, гласувайте. Приема се. Изменение 81. Моля, гласувайте. Приема се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84. Край на гласуването. Приема се. 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 87. Моля, гласувайте. Се cierra votación. Aceptada. При... Приема се устно изменение на Кристиан Пирс. Давам му думата. Ето за... Да, благодаря ви. Искам да се добави думата авиейшн въздухоплаване след European. Тоест, изменението ще бъде приветства разследването за това, за Европейската агенция за безопасност на въздушния транспорт. Добре, чудесно, казва председателката и така гласуваме по устното изменение. Моля, гласувайте. Се Край на гласуването. Приема се. Сега 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 90. Приема се. 91, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 94, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 95. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Приема се. Измен... Изменение 16. Моля, гласувайте. Приема се. 17. Моля, гласувайте. Приема се. 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19. Моля, гласувайте. Приема се. 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега изменение едно на тиретата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И вече гласуваме по целия текст измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всички ли са гласували? Още един човек трябва да гласува, но ако не иска да гласува, край на гласуването, добре. Така, 28 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравления! за докладчика и много благодаря на всички. Okay, let's continue. Продължаваме. Моля, заемете местата си, а който напуска, моля напускайте, защото трябва да продължим с работата на нашата комисия. Okay, I'm going to speak in Spanish. Ще говоря на испански. Преминаваме към 17-та точка и изслушване относно данъчното законодателство на САЩ за чуждестранните сметки и данъчното им облагане. Искаме да приветстваме всички участници в това обсъждане. Комисията по петицията организира това изслушване. Искам да приветствам и колегите от парламентарните комисии Коне и Либе и им благодаря за извършената от тях работа по тази тема. Очакваме те да се изкажат в нашия дебат. И така започваме. Като първо приветстваме петиционера и очакваме да и слушаме изказването му в рамките на 10 минути. И така, добре дошъл и ви даваме думата. Благодаря, госпожо председател. Веднага ще започна с петицията. Имаме много познати лица тук и много нови лица. Нека да ви представя предисторията на петицията, за да знаете за, как, за какво става дума, какво случва и какво не се случва и отговора на европейските изпълнителни органи. Петицията беше внесена на 1 септември 2016 година преди приемането на регламента за защита на личните данни. Там твърдят, че там се засяга принципа на пропорционалност. Няма да представям петицията отново, но ние представихме много ясно това, че прехвърлянето на информация от Европейския съюз за европейски граждани към САЩ е, не удовлетворява изискванията за пропорционалност и следователно е в нарушение на европейското законодателство, но това е преди регламента. След внасенето на петицията през 2016 година, ние неуморно е, полагаме усилия да чуем официалната позиция на европейските органи, Европейската комисия, Европейският е, орган на личните данни. В... През 2016-17 година аз изпратих много писма и имейли на европейските институции. Нямаше ефект. Внесах оплакване в омбудсмана, за да получа отговор. На 8 януари 2019 година в крайна сметка получих официален отговор от работната група по рабо... работната група по член 29, което заобикаля основният въпрос. Регламент защита на личните данни влезе в сила на 25 май 2018 година и пак през май 2018 година професор Гарбарино внесе доклад – в Комисията по петициите, в който представя нарушението на регламента. През 2018 година ви представям отговора. Там, казва, там се казва, държави членовете на съвета не са постигнали решение. В момента не можем да кажем дали ще бъде взето решение. Ще оставя нещата до тук. Тук става дума за съвместимост с разпоредбите на регламент защита на личните данни. Аз знам, че съответният орган е представен тук. Тази позиция се осложнява от резолюцията на Европейския парламент, в която парламента настоява за разследване на нарушения в случаите на регламента. Втората петиция е свързана с, положение, с позицията на другите изпълнителни органи. Комисия, комисията участва на всички изслушвания и виждаме, че всички наши искания се натъпват на на, на, на бетонна стена не се прави анализ на нашите въпроси. Представят се доводи в смисъл на липса на данни, чисто и просто, за да не се занимаят с основния въпрос. Тук присъстват 25 случайни американци, които са тук от Белгия, Ирландия, Австрия, Холандия, Франция, Обединеното кралство на собствени разноски. Проблемът е сериозен. Тези хора съществуват. Е, те присъстват физически днес тук. Комисията не обръща внимание на въпроса. Може би това се дължи на, по, на политически фактори, нежелание да е, се изправят срещу щатите за политическа полза, може би а, идеята, че ако се отмени законата ФАТКА, ще се отмени ще, бъде, ще се подкопа и съответното европейско законодателство. Само, че един изпълнителен отговор не би трябвало да пренебрегва нарушаването на а, права в името на политическа полза позицията на Европейската комисия, и аз говоря откровенно, защото аз идвам от 4 години, е безсърдечна и краткосрочна. А, тя е коравосърдечна, защото не обръщате внимание на нарушаването на правата на европейския граждани. Всъщност, вие вредите на европейския проект. Аз съм европейски гражданин, наполовина французин, наполовина ирландец. Аз, Жан Моне, от 55-та до 75-та година изгради този проект. А вие не обръщате внимание на своите граждани. Всъщност, вие вредите на европейския проект. Казвам го това като а, гражданин, вярващ в европейския проект. Радвам се, че има комисия от, е, в Европейския парламент, която ни вслуша, но комисията не иска да изслуша нито мен, нито 25-те души представени тук, но комисията не се вслушва и в Европейския парламент. В резолюция Европейския парламент парламент настоя комисията да предприеме определени дейности, но комисията не разследва въпросите свързани с ФАТКА. Комисията не разговаря с нас. Днес ще сигурно ще кажат, ами това е проблем на щатите и нищо не можем да направим. Последното, което исках да направя е да ви покажа какво може да се случи, когато е, изпълнителен орган предприеме нещо. Във Франция има предприяти е, конкретни действия. В Френския сенат беше приета резолюция. Във Франция предприема действия и показва, че нещо може да се случи. Не по-малко впечатляващо е това, което се случва в Холандия. Какво, напра... Какво стана, когато господин Снел посети щатите, а, с... беше приета пред краткосрочна мисия. Но става ясно, че когато се предприеме нещо и американците се вслушват. Политиците също се събуждат. Ние знаем, че от националните органи се вслушват в нас. Много са политиците, които искат да предприемат нещо. Комисията е тази, която сега трябва да свърши работата и да защити гражданите и нормите. И с това искам да приключа. Няколко думи е, за разделението на властите. Има европейски законодателен орган, който ни подкрепи от 4 години. Виждам София, имам жури други хора. Благодаря ви от сърце. Като европейски граждани сме благодарни на Европейският законодателен орган. Европейският изпълнителен орган отказва да се вслуша в нас. Разделението на властите ни казва, че когато изпълнителният орган не си спазва задълженията, можем да се обърнем към съда, към съдебната власт. Ние ще чуем днес изложение за това какво може да се направи, когато биват нарушавани нормите. Ще чуем Филипо, което ще бъде много интересно. Ние разчитаме на Европейската съдебна власт. Това са встъпителните ми думи. Благодаря. Muchísimas gracias. Благодаря ви много. сега започваме изказванията. Господин Лоран, представител на министрите на финансите на Холандия и господин Роджер Хайзер – от Европейската банкова федерация. Давам думата на господин Сан Мартан и всеки ще има 10 минути. Госпожо председател, госпожи и господа, с колегата Марк Люфюр се обърна към нас с искане от случайни американци. Те, поиск... Те се обърнаха към нас с молбата да се обърне внимание на един непосредствен проблем във Франция, а именно проблемът на банковата дискриминация. Казвам това като встъпление, защото е важно да разберем, че е много важно с оглед на неблагоприятните последици от фатка. Това е предисторията. Ледица лица се обърнаха към нас. Аз самият съм депутат в Парижкия регион, т.е. не става дума за географски регион, но, макар че има региони, в които има по-голям брой лица с двойно френско-американско гражданство. С Марк Люфюр се обърнахме към комисията по финанси да се проведе а, проучвателна мисия и през май 2019 година излязахме с доклад. В рамките на тази година проведахме редица изслушвания в Париж. Срещнахме се за заинтересовани лица. Първите, които бях, с които се срещнахме, бяха случайните американци. Аз искам да поздравя асоциацията на тези лица за тяхната активност. Искам да благодаря и на Френската фискална администрация и Френското външно министерство. Разговаряхме с представители на банките, Федерацията на френските банки и парламентаристи, като Пьер Люлюш, например – и Фредерик Лефебро, който вече е работил по въпроса на екстериториалния характер на правото. Ние присъствахме в парламента на изслушване. С господин от парламентаристите беше госпожа Берес. Разговаряхме с членове на комисията, по-конкретно генерална, съответната генерална дирекция, генерална дирекция за данъчно облагане и митници, финансова стабилност, финансовите стабилност и както и Генерална дирекция за правосъдие и защита на потребителите. Това, което ни порази е, че при тези изслушвания въпросите бяха разбрани, но комисията нямаше мандат от държавите членки и разговорът приключи бързо, защото нямаше пространство за... нямаше какво да се предприеме. Ние посетихме Вашингтон, за да се срещнем с американската администрация, американската данъчна администрация – но също така и Министерство на финансите и Държавния департамент. Също така използвахме тази възможност да срещнем и сенатори и други парламентаристи. Парламентаристите изразиха загриженост относно последиците на закона ФАТКА – не, не толкова за онези, които имат двойно гражданство, а онези, които са напуснали страната много ранна възраст и които са жертва на банкова дискриминация. Ние смятаме, че темата заслужава разслед... проучване, защото положението на случайните американци е особено несправедлива. Няма да говоря за правните аспекти, които познавате. Е, става дума за лицета с двойно гражданство, които са получили е, американско гражданство по стечение на обстоятелство. Информационният доклад засяга тези лица. Унези е, засяга французите, но всички унези, които имат двойно гражданство с американско гражданство, лица родени в САЩ, но които никога не са използвали публични услуги, нямат никакви връзки с САЩ и 14-та поправка на Конституцията а, предполага това. А, вие ставате данъчно задължено лице, ако имате а, да, американско гражданство, а когато, данъчно, а когато гражданството се получава по рождение, ти а, ставаш данъчно задължено лице. Спецификата във Франция, и това е въпрос, който си задаваме, е защо има толкова много случайни американци в Франция, а, а по-малко в други страни. Ще, може би защото Банките във Франция проявяват специфика при спазването на закона ФАТКА и, междуправителственото споразумение. Аз ще премина конкретно към предложенията, които правим. Всички лица, които имат показателство за принадлежността към САЩ, са жертва на, да, на банкова дискриминация. Не могат да си открият сметка. Има много конкретни случаи. Клиенти не могат да сключат застраховка живот, което е необходима за ипотечен кредит. Ние смятаме, и това е позицията, която отстояваме, че големите консолидирани банкови групи имат сериозни делови взаимоотношения с САЩ, и имат доларови позиции и за това не искат да влизат в противоречие с американското законодателство, но ние разбираме това. Но искаме в Англия, по сила, в Франция, по силата на междуправителствено споразумение да се спазват правата на френските граждани. Трябва да бъде намерено решение, ако не е, на национално ниво, поне на европейско ниво. Тъй като ми остават 3 е, минути, ще ви представя предложенията, които ние сме е, класирали и подредили на първо по европейско ниво и след това на ниво а, държави, а, после на ниво Съединените щати. Първото предложение ситуацията на случайните американци да бъде включена в дневния ред на съвета на министрите на финансите на Европейския съюз, за да могат европейските държави да разработят общ отговор на, на този проблем. Второто предложение е след оценка и в съответствие с режима на регламент 2271-96 от 96 година да се предвиди режим, който да смекчава изискванията за банковите организации. Друго предложение е да се преразгледат праговете за доходите и, е, и имуществото, което предполага, които изискват е, предаването на данни, изисквани по, съответ, по споразумението ФАТКА. Е, Нашето предложение е да се актуализират разпоредбите на френско-американското фискално споразумение, за приходите, е, вноските и добавената стойност, която може да доведе до данъчен кредит, за да се избегне двойно данъчно облагане. Също така да се договори за случайните американци достъп е, до процедури за уреждане на тяхното положение. Има и други предложения на, на нашият е, орган за провиденциален контрол могат да се предоставят правомощия, така че да се да не се допускат подобна дискриминация. Разбирате, нашата цел е да защитаваме нашите граждани от дискриминация в, в страните. Това в дългосрочен план ще бъде възможно само ако се намери реципрочно решение, за да има, за да се установи баланс на силите между Европа и Съединените щати. Благодаря. Много ви благодаря. И сега господин Янсен има думата също така за 10 минути Добре дошъл, заповядайте, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да предам извиненията на министъра, който моли за извинение, че не може да присъства днес, но той също така смята, че е необходимо Европейския съюз да действа по това досие. Нашият министр изцяло разбира загрижеността, изразена тук и също така целта е нидерландските банки да действат в интерес на случайните американци, както са известни. Мисля, че основният проблем е разликата между европейската и американската система за данъчно облагане. Всъщност, американската система се основа върху националността на гражданите. И ние знаем, че е много лесно човек да стане американски гражданин, просто защото се е родил на територията на САЩ и това е много специфично точно за САЩ. Законодателството ФАТКА, разбира се, създава проблеми и в моята държава. Искам тук да заявя, че не е междуправителственото споразумение, което създава проблеми. Защото не това е проблемът в връзка с предаване на информация от финансовите институции към САЩ. И информацията за банковите сметки включва идентификационния номер в САЩ един. И този номер се придава на лицето и не може да се подаде информация за данъците в данъчната служба на САЩ. В Нидерланди. банките искат да получат всички тези идентификационни номера на САЩ и те застрашават своите клиенти, че няма да могат да ползват услугите на банката, ако не предоставят този идентификационен номер, защото банките много се страхуват от финансови и други санкции от страна на САЩ. Също времено, някои от лицата с двойно гражданство в Нидерландия никога не са били в САЩ, след като са били родени, нямат такъв идентификационен номер и няма как да го предоставят на банката. И освен това, изискването на такъв идентификационен номер е, е много сложна процедура. Това върши и за подаването на данъчна декларация в САЩ. Това е една много сложна система. Това е много скъпо струваща процедура, изискваща експертна помощ и в много малко случаи се плащат данъци в САЩ. Т.е. има една много сложна, скъпоструваща процедура – И това при положение, че данъчната ставка в САЩ в 90% от случаите за такива лица е равна на нула. Ние имаме 4000 такива лица с двойно гражданство в Нидерландия, които няма такъв идентификационен номер. И, както вече казах, Банк банките застрашават, заплашват такива лица, че ще ги лишат от възможността да ползват услугите на банката, ако не предоставят този идентификацион номер ТИН. Въпреки, че според законодателството банките нямат право да отказват своите услуги на граждани на Европейския съюз. И така, на политическо ниво сме направили много – и нашият министър вече е изпратил писмо във връзка с фатка на своя американски колега. Нидерландия заедно с Франция е движеща сила в основата на действият на нивото на Европейския съюз. Имаше съвместно такова писмо и изпратено от Съвет на Европейския съюз през 2017 година и в момент се подготвя ново съвместно писмо от председателството на Европейския съвет и в най-скоро време това писмо ще бъде изпратено в САЩ. Моят министр се е срещал нееднократно с Асоциацията на банките в Нидерландия и е настоявал да не закриват сметките тези банки на случайните американци. През май Нашият министр посети и САЩ и основната причина за това беше точно прилагането на ФАТКА. Аз го придружавах и се срещнахме с Министерството на финансите на САЩ, с, с данъчната администрация на САЩ и членовете на Конгреса на САЩ. И обяснихме какви са проблемите, с които се сблъскват европейците, които са случайни американци – в Европа много беше трудно на тях да разберат какъв точно е проблема, но все пак прозвуча идеята, че може системата да бъде улеснена и да бъдат облегчени в максимална степен и където е възможно данъчните задължения. Също така Имаме контакти и с данъчната администрация на САЩ и с посолството по тези проблеми. И така, първо искаме да има преходен период за банковите сметки през 2017, 18, 19 година. Това беше сега. В момента имаме изявление на данъчната администрация на САЩ, в което се казва, че няма да бъдат прилагани за момента санкции поне до 2023 година. Получихме уверения от САЩ за докладване без да се предоставя ДИН на банките. Възоснова на това ние смятаме, че рискът от налагане на санкции е много нисък, ако банките положат необходимите усилия за придобиване на липсващите идентификационни номера, т.е. няма заплаха от закрива на банкови сметки. Освен това, през септември беше публикувана нова политическа декларация от страна на данчата администрация на САЩ и там се казва, че когато лицето се откаже от американското гражданство, то тогава САЩ се отказват от претенциите, свързани с плащането на данъците. И необходимо е американците да подадат такава декларация за загуба на американско гражданство, дори и да няма този идентификационен, данъчен идентификационен номер. В Нидерландия имаме такава система, че ако някой подава такава молба в Американското посолство Нидерландията получава съответния документ, който да е предостави банката, че няма изискване това лице да притежава и да предоставя данъчен идентификационен номер. Тоест, ние смятаме, че са направени стъпки в правилната посока и това помага и на гражданите на САЩ и на банките, но все още не сме стигнали целта. Разбира се, най-добрият вариант би било промяна в данъчната система на САЩ, но мисля си, че в краткосрочен план едва ли това ще се случи. Така че мисля, че сега съветът ни към лицата с двойно гражданство е да се откажат от американското гражданство и проистичащите от там за тях затруднения, защото в противен случай те трябва всяка година да подават данчно досие и да има такъв идентификацион номер. Ние смятаме, че в краткосрочен план има три проблеми, които поставяме пред САЩ и смятаме, че трябва това да се говори на нивото на Европейския съюз. Първо, таксата за отказ от американско гражданство е много висока 3500 долара. Преди беше само 500. Второ, смятаме, че изискването да се подава данъчна декларация не трябва да въжи във всички случаи, защото системата е много За това молим колегите ни от САЩ да упростят системата в конкретни случаи. И третата ни молба към САЩ е да дадат ясни указания на банките, какво да правят, така че да а, не подлежат на санкции, ако обслужват граждани с двойно, лица с двойно гражданство. Така че ние сме загрижени от този проблем. Ние искаме да се предприемат мерки не само на национално ниво, но и на нивото на Европейския съюз. Много ви благодаря. Много ви благодаря за това ясно изложение. И сега господин Кайзер също за 10 минути. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искал да поставя нашия дебат в контекста на данъчното съответствие. През последните 10 години борбата срещу международната данъчна измама стана приоритет за правителствата, за данъчните органи в цял свят. Това е една много важна тема, която сега се разглежда и от парламента. Фатка означава законодателство на САЩ във връзка с задгранични сметки, данъчното им облагане. Целта е да се води борба с неплащането на данъци от гледна точка на САЩ. Този закон обхваща американските граждани и дружества, които могат да желаят, е, да искат да избегнат е, плащането на данци в САЩ. И финансовите институции и други чуждестранни субекти подлежат на действието на ФАТКА. Т.е. ФАТКА изисква съответствие в две области. Първо, финансовите институции трябва да проверят своите клиенти, като прилагат необходимия контрол от гледна точка на това законодателство на САЩ – това въжи и за отделните лица с американско гражданство и неамерикански економически субекти, предприятия, контролирани от е, лица с гражданство, от лица с американско гражданство. И второ, необходимо е финансовите институции да съобщават тази информация на данъчните органи в САЩ чрез своите данъчни органи. ФАТКА стана инкубатор и катализатор за създаването на международна система за обмен на информация, която е основана върху общите стандарти за докладване на ОСР и директивата за административно сътрудничество на Европейския съюз, ДАК-2. Така че ФАТКА, общите стандарти за докладване и ДАК-2 са основа за международната система за докладване в данъчната област, чиято цел е да се води борба срещу трансграничните данъчни измами. Като Европейска банкова федерация, ние категорично сме за това да се води борба срещу данъчните измами. Всички европейски банки трябва да спазват правилата в областта на данъчното облагане. Това означава, че европейските банки, които работят и на пазара на САЩ или просто предлагат под продукти, които са свързани с, с дейността на банката в САЩ, може да попадне в обхвата на ФАТКА, тъй като ФАТКА наказва с санкции удържането на данък при източника през цялото съществуване нашата федерация води активен диалог с правителствата и данъчните органи от двете страни на Атлантическия океан. Ние непрекъснато привличаме вниманието на Министерството на финансите и данъчна администрация на САЩ към проблемите, с които се сблъскват европейските банки, а понякога и техните клиенти. Винаги се стремим да предложим прагматични решения, за да преодолеем проблемите и дилемите, с които се сблъскват банките. В стремежа им да спазват понякога противоречащи си изисквания, проистичащи от различни правни уредби. Първият проблем с ФАТКА е свързан с сметки, които са били открити преди приемането на ФАТКА. ФАТКА изисква от финансовите институции да провери своите клиенти и да установи кои са сметките, които подлежат на данчно облага на САЩ. Има списък с показатели за това и ако тези показатели са спазени, то тогава се приема като презумпция, че лицето подлежи на данъчно облагане в САЩ. Въпреки, че финансовата институция може да не установи това в съответствие с фатка и междуправителствени споразумения задължително по закон е да се включи данъчния идентификацион номер на САЩ в при опериране с банкови сметки и ако това не се случи, банката може да бъде сметната като не отговаряща на изискванията на ФАТКА в много голяма степен. Събирането на подобни данни с такива показатели, установени в САЩ, означава, че има много затруднения за финансовите институции, включително банките. Първо, някои клиенти просто не отговарят. Или отговарят, че те се сблъскват с затруднения при придобиването на такъв идентификационен номер. Това най-вече случай с тъй наречените случайни американци, които са получили автоматично американско гражданство, защото са били родени в САЩ, дори да са напуснали практически веднага и да са живели по-голямата част от живота си извън САЩ. И сега те се сблъскват с много тежки административни изисквания и трябва да се здобият с този идентификацион номер. Един подобен проблем се случва и при отварянето на нови банкови сметки. Клиента трябва да подпише удостоверение и ако това лице е родено в САЩ, то това лице трябва или да потвърди, че то е американски граждани и тогава ще трябва да предостави данчен идентификационен номер или това лице трябва да декларира, че то не е американски граждани, тогава това лице трябва да предостави екземпляр на сертификат за загуба на американско гражданство или друго въжащо обяснение защо това лице няма такъв сертификат. И в заключение ще кажа следното. Последната инициатива на САЩ – е нещо, по което бих искал да дам някои препоръки. След дълга кампания, водена от нашата федерация, Министерството на финансите на САЩ през 2017 година публикува документ, който предвижда гратисен период от 3 години и този период ще приключи в края на следващия месец. По време на този период непредоставянето на данъчен идентификацион номер няма автоматично да влече след себе си придаването на статус на финансова институция – като несъответстваща. Сега чуждестранните финансови институции трябва да докладват коя е датата на раждане на клиента и всяка година трябва да изискват данъчен идентификацион номер. Искам да кажа, че вече наближава край на този градисен период и за това ние посетихме Вашингтон няколко пъти тази година и изпратихме редица писма. В средата на октомври със задоволство прочетохме информационен документ от Американското Министерство на финансите – в който се съдържат отговори на често задавани въпроси. Това, разбира се, внася и известно облегчение, но този информационен документ не е официален документ. И има много неща, които са доста неясни. Финансовите институции като резултат остават под надзор. Това, което е абсолютно необходимо за нас е да да получим абсолютно ясно официално удължаване на този гратисен период на тези данъчни облегчения. В идеалния случай, разбира се, бихме искали да има постоянно решение. Също така трябва да има и удължаване – което да отчита съображенията на финансовите институции, към които се прилага модела на междуправителствените споразумения. Решението трябва също така, трябва да се предвиди и за новите сметки. Надяваме се, че компетентните органи в САЩ в крайна сметка най-сетне ще са готови да се поднови обсъждането на междуправителствените споразумения. Това е нещо, което бихме приветствали, подкрепили. С радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви за това изказване. Un turno de comentarios. И сега има възможност за въпроси и отговори. Думата има депутатите от комисията 5. Заповядайте. Благодаря на всички вносители и на случайните американци за това, че дойдоха в Европейския парламент тази сутрин. Най-напред нека да задам въпроса. Разбираемо е е, отчаянието, което те изпитват. Е, като имаме предвид, че говорим по този въпрос от години и повдигаме едни и същи въпроси. Сега има срок, наближава срок, както чухме от Европейската банкова федерация – и действията на някои държави членки е похвална, но бездействието от европейските институции е разочароващо. Аз мисля, че това трябва да се отчете. Аз изпитвам огромно съчувствие. Аз съм случайна танзанийка и се питам какво би било отношението на европейските институции, ако става дума за други е, държави, попаднали в, ако гражданите на тези страни попаднат в подобна ситуация. След няколко седмици изтича срока на гратисния период и чуваме, че в съвета се водят някои разговори и би било интересно да чуем представителя на Европейската банкова федерация, защото те извършват широка застъпническа дейност. Смятате ли, че има някакъв потенциал за разширяване на това облегчение. Както казахте в началото, от Европейския парламент е, от години упражняваме натиск Кое смятате, че би могло да потикне съвета и комисията да предприемат по-решителни действия? Защото аз си мисля, че оттам би трябвало да дойдат а, сериозните действия. Господин Петър Яр. Благодаря. Благодаря на вносителите на петицията и на консултантите, на експертите. Е, наистина, как да се изразя, това е нещо като само образоване, да разберем по-добре каква е ситуацията, откъде идват причините. Аз е, е, си водих записки, всичко е правилно. Става дума за борба с данъчните измами, за което е необходима информация, добър поток от информация. Всичко това е добре, обаче, както се казва в реката на истината плува и лъжата. Е, добре е, че има борба срещу данъчните измами, добре е, че се съпоставят данни, обаче, освен това, има и допълнителни щети, които просто възникват без да ги очакваме. И аз е, съм си записал още нещо, че трябва е, всеки да може да разработва своето данъчно законодателство. Това прави Европейския съюз, това правят САЩ. И не става дума за това на някого да бъде отнета основната концепция. Това е безспорно. Но е, третия въпрос, който ме вълнува е. Е, тъй като сме в Европейския съюз, можем да зададем въпроса, проблемите са известни, защо не са решени. Е, освен това, в Европейския съюз ние станахме жертва на спорове за компетентност, защото въпросът винаги е къде е, ние отнасяме проблемите към данъчното право. Комисията тогава казва, да, разбирам, но тя попада в компетенциите на държавите членки. Така че тук нещата попадат изцяло на погрешното място. Аз бих започнал от друго гражданство, защита на данните и ако мога така да се изразя, правата на човека в случая и тук вече компетенция има Европейския съюз. И е, сега въпросът ми е дали Европейския съюз трябва да реши или по-скоро да прекрати след като реши споровете за компетентност. И Разбира се, не може всяка отделна държава членка да се обръща по-отделно към щатите, така че комисията би трябвало да поясни проблема и а, е, тя да а, е, поеме тази отговорност. Това до голяма степен ще реши нещата. Ние виждаме, че е много важно, когато Европейския съюз а, е, обединява всички и представлява всички. И моят въпрос е точно този. наистина сме съгласни, че такива практики не могат да продължават. Та, въпросът ми е кои са основните мерки в случая. Аз е, съм записал някои, могат да бъдат и допълнени. Тоест, първото, което съм си записал, моля да ми възразите, ако погрешно съм разбрал, би било абсолютно необходимо джентълменското споразумение, т.е. отказ от наказание, това джентълменско споразумение през преходния период да бъде удължено, защото изтича до края на 2019 година. И второто, което съм записал, би било добре, ако декларацията за отказ отказ от американско гражданство, да може тази декларация да бъде подадена и а, е, мисля, че това е по-проста процедура и по-ефтина. Е, мисля, че според мен това са, разбира се, мерките, от които можем да започнем. Възможни са и други. Благодаря за информацията, която наистина беше много компактна. Благодаря. Госпожа Инфелд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички оратори. Всъщност нямам въпрос към вас. Нашите въпроси са към държавите членки и към Европейската комисия. И когато казвам държавите членки, изключвам Франция и Нидерландия, които много активно защитават правата на гражданите. Останалите 26 и Европейската комисия ги няма никакви. Всеки път, когато прочитам отговора на комисария Московиси, се чувствам обидена. Все едно това, което чета, създава впечатлението, че той представлява интересите на американските власти, а не на европейските граждани. Ние говорим за европейски граждани и ние сме длъжни да защитаваме техните права и интереси. Отбелязвам обаче, че всъщност този въпрос, вниманието ми към този въпрос беше привлечено през 2012 година, защото френските банки повдигнаха проблема, който би съществувал за тях. Е, всъщност, е, целта беше да се защитят банките, а не гражданите. Няма, няма лошо. Но аз мятам, че новата геополитическа комисия на госпожа фон де Лайен ще въведе някакви е, промени – от националните правителства очевидно не можем да очакваме кой знае какво. Има няколко предложения за бържи решения, краткосрочни облегчения. Отбелязвам с, раздразне, с раздразнение, че тежестта е върху съответните лица и се боя, че за момента това е единствения начин да си намалят неприятностите, но е крайно неприятно, че Европейската комисия и повечето правителства на, на държавите членки поставят трансатлантическите отношения над интересите на гражданите. Всъщност те приемат това, че че действа двойно законодателство. Вие, колегата Яр, каза, че всяка страна има право да приема свои закони, в това число фискални, но САЩ и Еритрея са единствените две страни в а, света, които има данъчно облагане, основано на гражданство. Ние сме економическа свръхсила. Би ли ми казал някой защо не използваме силата на 500 милиона заможни потребители да убедим Америка да преговаря с нас. Тук не става дума само за фатка, не става дума само за случайни американци, става дума за трансатлантически отношения и начина по който функционира Европейския съюз. 28 държави членки и правителствата им не могат да се договорят. Това е проблемът. Проблемът е политически, а не практически. Аз мисля, че ние трябва да окажем максимален натиск и след 8 години работа по този въпрос напълно споделям а, отчаянието, което изпитвате от липсата на напредък, от липсата на воля и подкрепям усилията на френското и нидерландско правителство, но аз мисля, че нашата комисия би трябвало да призове финското председателство да повдигне този въпрос пред Съединените щати от името на целия Европейски съюз. Много ви благодаря. Ако не възразявате, Нека да дадем по две минути на всеки един от нашите оратори, за да могат да отговорят на коментарите и въпросите на депутатите. Заповядайте, имате думата и ви благодаря. Господин Кайзер или Янсен, кой от вас ще започне? Кой ще започне? В същия ред, господин Янсен, вие ще сте първи. Благодаря. Аз не смятам, че имаше конкретен въпрос към мен, но искам да кажа, че споделям учението от американската данъчна система. Не смятам, че тя ще се промени в краткосрочен план. за това обмисляме бързи решения. Това е важна стъпка в правилната насока и е много важно заедно с други държави членки и институции да продължим да работим с САЩ по евентуалните е, възможни решения. Е, ние поставяме въпроса за намаляване на таксата за отказ от американско гражданство. Господин Кайзер. Имаше повече въпроси към вас, като че ли. So, um, my understand... Доколкото разбирам въпросите, има ли възможност за удължаване на срока от е, САЩ. Не е лесно да се отговори на този въпрос. Зад е, всичките. Е, когато водим тези разговори, трябва да имаме предвид, че има американски данъчен кодекс. Не смятам, че правителството ще се отклони от него. От гледна точка на европейските банки, онова, което ме вълнува е спазването на законодателството. Ние трябва да спазваме изискванията на закона и, задълж... и, и трябва да държим сметка за задълженията наложени върху някои наши клиенти. Има положителни признаци. Както знаете, внесен е проекто закон в Конгреса и има политици, които е, обръщат внимание на ситуацията. На 15 октомври беше е, публикуван доклад, който е много насърчителен и като банкова федерация ние привет, я приветстваме. Що се отнася до бързите решения, имаме нужда от повече правна сигурност. Банките се тревожат от а, евентуални рискове, свързано с това да бъдат а, обявени за непокорни, не спазващи споразумението, което да има сериозни последици за тях. Ето защо трябва да има формално уведомление и затова като банкова федерация в петък изпратихме писмо на господин Ношим от на господин Нушин от Американското Министерство на финансите. В дългосрочен план може би трябва да започнем нови преговори за междуправителствени споразумения. Един от сериозните проблеми с закона ФАТКА е, че той не е в съответствие с стандартите за отчетност на ОИСР, където има повече гъвкавост и в дългосрочен план бихме искали това да се случи, именно да се възобновят разговорите и да има сближаване на стандартите за отчетност между ФАТКА и ОИСР. Благодаря, госпожо председател. Е, един въпрос, който беше зададен съвсем директно. Аз е, бих искал да насоча вниманието ми към две точки. Първо, искам да кажа, че в настоящата ситуация е, са много актуални е, за френския парламент и вероятно за френската култура. И е, днес е, мога да кажа, че европейското законодателство гарантира основни права. Трябва да припомня, че беше отхвърля отхвърляне на банка, която всъщност тук искам да припомня, че има една директива, която дава възможност на лицата да имат сметки във Франция. И второ, това, че днес ние имаме една ситуация, която вижда прехвърляне на банкови сметки към САЩ и това е, е всъщност е, противоречие с е, тази директива, която беше приета от през 2016 година. И тук имаме едно съотношение на силите. От една страна правни отклонения. Това не е връзка между или по-скоро съотношение между политически и правни сили. И второ, второто, което искам да посоча е въпроса за реципрочността. Ние бяхме първата държава през 2014 година година, която гласува е, правителствен, правителствен документ, който беше ратифициран във Франция и аз тогава прочетох какво беше писано. Господин докладчикът Голю каза, че трябва да се обясни добре на френските парламентаристи, парламентаристи, че този договор не е валиден, освен при условия на реципрочност. Т.е. лица, които са експатрирани в САЩ, да се подчиняват на френските данъчни закони но американците не предложиха еквивалент, така че имаме нещо като обещание, което не се прилага. И как да се запълни правната празнота? Аз мисля, че запълването на тази празнота ще спомогне за възстановяване на а, съотношението на силите между Европа и Америка и наистина е много неприятно да се гледа как се развиват нещата и а, да се наблюдават отрицателни последици за нашите е, съотечественици, тъй като става дума за американско право и ние единствени не сме подписали е, междуправителствен договор между държавите членки и САЩ. Много благодаря за това обсъждане. Благодаря на всички оратори. А, извинете, трябва да дам думата на вносителя на петицията. Мога ли да задам един малко даващ и отговора въпрос? Как... Мисля си, че Европейската банкова федерация много правилно започна с това, като каза, че ФАТКА е част от системата за борба с международните данчни измами. Но все пак нека да не забравяме, че ФАТКА служи само на обслужването на американските, не и на европейските интереси. Тоест, защо трябва да преглъща европейските банки тези условия? Защото ако наистина се наложат санкции, различни банки ще трябва да платят милиони, ако не милиарди долари. Тоест, нека да покажем на САЩ е, колко пари ще струва на европейските банки да спазват е, фатка или по-скоро колко те ще бъдат глобени, ако не спазват фатка и да поискаме реципрочност. Е, нека да се обърнем с това към данъчна служба на САЩ. Благодаря ви. Вече нека да сметнем, че сме приключили това обсъждане, трябва да преминем към друго обсъждане, а трябва да приключим в 12.30, защото тогава имаме превод. Давам ви една минута за отговор и преминаваме към второто обсъждане. Много бързо мога да отговоря. Разбира се, стойността на съответствието, разходите по осигуряване на съответствието са много важна част от обсъждането от самото начало. Да, но системата съществува вече. Добре, нека да сметнем, че сме приключили с това обсъждане. Благодарим и на вносителя на петицията, и на докладчика, и нашите оратори. Преминаваме към второто тематично обсъждане. Сред нас е господин Фебиен Леарша, председател на Сдружението на случайните американци във Франция господин Филипо Носеда, който е професор в Кингс Коледж в Лондон и също сред нас е госпожа Алиса Векемен и господин Исмини Рикополо, и госпожа Исмини Рикополо. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Само за един момент. 10 минути а, трябваше да имате, но нека да скъси малко времето за изказване, да бъде 8 минути. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, позволете ми да ви благодаря от името на лицата, които представлявам и да представя дейностите на гражданското общество. Аз искам да благодаря на Журеян, който всъщност подаде тази петиция и това показва, че Европейския парламент – е, наистина има много голяма тежест по отношение на тази тема. Първите дейности е, на гражданското общество от 2015 година ние разбрахме без е, че без асоциации ние не можем да действаме добре и за това ние през 2017 година създадохме такива асоциации, за да можем да включим и други държави и членки. Какво означава случайен американец? С това определение ние определяме лица, които имат американско гражданство, обаче никога не са поддържали контакт с щат, не са работили там и не са следвали там. И това като правно определение можем да кажем, че тези граждани всъщност не изпълняват изпълняват критериите на американското право е, лице, на което да се прехвърли е, американско гражданство. Тоест, е, трябва това лице да е живяло поне 5 години от възраст 14 години насам. За тези лица може да се каже, че се смятат за редовни американски дънокоплаци, въпреки че никога не са се възползвали от американската инфраструктура или никакви престации от американската държава. Тоест, Citizen Citizenship Basic Station. Всички граждани на Америка са дънокоплаци, които живеят там. От този принцип се изхожва. т.е. тези лица всяка година трябва да подават данъчни декларации пред американските данъчни власти. От 2000, до 2014 година тези случайни американци нямаха статут на американски дънокоплатеци и е, всичко това нямаше правна, правна стойност и а, е, тези лица всъщност бяха непознати, защото те бяха французи и преди всичко европейци. През 2014 година Франция, като повечето държави членки, е, прие американско-френско е, споразумение във връзка с ФАТКА. Става дума за екстратериториално законодателство на Америка, което всъщност засяга всички американски дънакоплаци по света по отношение на отговорността им към финансовите власти и е, всъщност ставаше дума за масивен трансфер на данни към САЩ, обаче никаква дерогация не се предвиждаше за е, е случайните американци. Прилагайки това споразумение от 2014 година, финансовите институции започнаха е, да налагат е, формуляри, които тези лица трябва да попълват. Аз е, през 2014 година видях такъв формуляр и това ме накара да се ангажирам. Трябваше да дам моя номер ССН и в Америка, т.е. нещо, което е свързано с американско гражданство. И всъщност е, тези номера ССН, това са за случайните американци, които са родени след 86-та година. За, този, за тях този номер става автоматично задължителен. От 2017 година бяха подети инициативи, които аз поздравявам и всъщност трябваше да се прилагат двустранни договори, като се предвиждат задължения за финансовите институции по отношение на този номер ССН. И това изтича от на 31 декември от 20 година банките вече нямат такова задължение, тъй като споразумението, както казах, изтича тогава. Могат само да разхлабят правилата по отношение на предоставянето на информацията, обаче всъщност са заплашени приходите на около 30% от подобни нарушения. От 2019 година юли има около 40 000 сметки, които могат да бъдат затворени от банките и това не се отнася само за Франция. Е, какви са всъщност предразсъдъците по отношение на случайните американци? Те не могат е, да отговорят на исканията на банките, защото не притежават нито ССН, нито сертификат за американско гражданство и е, всъщност се затварят техните спестовни депозитни сметки и тъй като правилата са много императивни и повечето от банките онлайн отхвърлят случайните американци и става дума за морални вреди също, тъй като става дума за статут на американски дънакоплатеци. Тук вече създава отрицателното усещане за да бъдат френски граждани второ качество. И всъщност те а, е, трябва да превеждат много големи суми на адвокати за тяхната защита в такива случаи. Това са десетки а, е, хиляди евро. Обаче квалификацията на а, е, едно лице като американски гражданин, като американско лице, е свързано с други е, последици за ня... във връзка с някои е, финансови продукти и е, има дискриминация между е, работници от една и съща държава, дори с двойна националност. И по тази причина тук е, става дума за нещо, което е, е не само срещу ФАТКА, но и срещу е, всякакви споразумения с е, по-широк обхват. И е, в случая Мога да кажа, че е създадена асоциация в Белгия, в Обединеното кралство, в Германия, в Италия, в Франция. Асоциацията предложи много информация във връзка с случайните американци, но преди всичко ние водим правни акции, прилагаме правни мерки. Професор Режи Смиспут беше ангажиран и освен това ние организираме трансфер на данни към Американската данъчна администрация. Ние виждаме, че няма реципрочност по прилагането на ЖЕЯ, също и нарушението на РЖПД. И всъщност механизмите за трансфер трансфер на данни всъщност засягат не само лицата, които са техен обект, но и САЩ като цяло. Така че не се взети никакви мерки за защита на личните данни, нито да се коригират грешките, които могат да се допуснат. През 2017 година французите в Канада, те също бяха засегнати от грешки в данъчната администрация на САЩ и Сметната палата на Европейския съюз в своята оценка от 2016 година посочва, че САЩ не предлагат адекватна защита на основните права на лицата, когато се обработват техните данни. И ние имаме всички надежди да смятаме, че този случай ще бъде представен. За този въпрос ще бъде зададен преодициален въпрос от френските е, власти, към Европейския съд, защото в крайна сметка е, това е принцип и правило, което се следва в Европейския съюз. И е, аз мога да посоча, че тук ние прибягваме към всякакви политически мерки и всякакви решения се прилагат. Може да се сезира Европейската комисия и това, което направихме през миналия октомври. През март 2019 година асоциация помогна на повече от 300 случайни американци в техните дела за дискриминация. През 2016 година ние представихме доклада Лалуш Берже, парламентарен доклад, който има за тема екстратериториалните екстратериториалното законодателство на САЩ от 2019 година. Изпратихме доклада Мартан. Този път то става дума за въздействието върху френските граждани на американското екстратериториално законодателство на европейско равнище. Мога да кажа, че ситуацията на случайните американци е в дневния ред на Екофин и тази тема е разглеждана на двете последни срещи на групата и е, повечето е, държави членки изказват желание за е, съвместни инициативи, но времето напредва. Ние днес очакваме от Европейската комисия не само да помогне на Франция, но и за предоговаряне на двустранните договори, които са сключили държавите членки. Благодаря. Много ви благодаря. Сега имате 8 минути. Вие, господин Филипо Носеда. Много ви благодаря. Надявам се, че всичко работи. Бях помолен 10 минути да ви разказвам защо се води съдебно дело в Обединеното кралство – и за целта трябва да разгледаме събитията през последните 10 години. Ако видим фатка, това е чисто екстериториален закон, прият през 2010 година, изискващ чуждестранни институции да предат информация на САЩ. САЩ бързо разбраха, че не могат да прилагат ФАТКА без съдействието на други държави и много ясно стана след доклада на комисията Пети, изготвен от Софи Инфелд и други, беше изпратено писмо от Европейската комисия във връзка с случайните американци. Писмото комисията каза, че има загриженост в Европейския съюз относно факта, и възможните противоречия с законодателството на Европейския съюз и държавите членки във връзка с защитата на данни. Това беше през 2011 година, както и във връзка с разходите по осигуряване на съответствието. Това беше в писмото на комисия до САЩ. Преди 8 години това беше изпратено с надеждата, че Европейската комисия ще приеме законодателство, което да е по-лесно съществимо на практика. Така че още през 2011 година Европейската комисия осъзна, че има противоречие между ФАТКА и европейското законодателство. Ако видим едно друго писмо, само секунда. Move this one. Does move? Voilà. Uh, in the next uh, um, email. И така, това е съобщение по електронната поща от Европейската комисия, от Генерална дирекция данъци и митнически съюз. Европейската комисия каза, че Европейската комисия заедно с председателството и редица държави членки в момента води диалог с САЩ, т.е. САЩ поиска Европейския съюз да спазва фатка на двустранна основа и комисията каза, ние сме обезпокоени и ще водим диалог с САЩ. С САЩ. В това писмо се изразяваше надежда за намиране на решение съвместно с САЩ, така че фатка да бъде по-пропорционално и практически осъществимо законодателство. Тоест, комисията изрично казва, че ФАТКА е непропорционално законодателство, т.е. то не е рационално и противоречи на човешките права. През 2012 година едно друго интересно писмо, то гласи, това отново е писмо от комисията до САЩ и комисията казва, че възоснова на вътрешни консултации с, конс... с експерт по защита на данните, органът, който тогава отговаряше защита на данни, посочи, че се работи по становище. Това беше през 2012 година. И става дума за законодателство. И сега вече политиката застава в центъра на събитията. През април 2012 беше това и един месец след това в член 29 по настояване Европейската комисия беше прият този текст. И ако се запознаете с доклада, ето го тук, в доклада на Европейския орган за защита на данните се казва, че директивата защита на данни и ФАТКА не могат да бъдат прилагани едновременно. И се казва за това, че предаване на масиви данни и техния скрининг не са най-добрите начини за борба с данъчните, с данъчното избягване. Избягването на плащането на данъци, извинете. По-скоро се засягат интересите на спазващите закона граждани, казва този доклад. И по-нататък се казва следното. Във връзка с общия регламент защита на данните, че е необходимо мерките да бъдат пропорционални. И в доклада се казва, че фатка нито е необходима, нито е пропорционална. Т.е. тези два принципа не се спазват. Тоест, комисията Пети стигна до същите изводи, до които Европейската комисия стигна до 2011-2012 година. А какво се случи само един месец след Европейския орган защита на данните излезе с този заклеймяващ доклад, САЩ еднократ, странно извинете, публикуваха своя типов текст на междуправителствено споразумение. Просто САЩ искаха фатка да бъде включена в националните законодателства на други страни, и чрез тези споразумения САЩ искаха да постигнат точно тази цел. И така, само след два месеца една от държавите членки на Европейския съюз се хвърли в а, тази инициатива на САЩ, въпреки предупрежденията на комисия. Тази държава направи това, защото много европейски банки се сблъскаха с проблеми в САЩ и бяха глобени с милиони долари и за това имаше промяна на посоката тогава. Напомням ви за първия мейл, в който комисията, Европейската комисия казва, че е обезпокоена относно фатка. Следващото, което се случва – може би дори в тази същата зала миналата година на ваше изслушване, член на Съвет на Европейския съюз каза, че не е роля на съвета да преценява въздействието на двустранни междуправителствени споразумения, точно защото това са междуправителствени споразумения. А съветът водеше преговори с САЩ, обаче сега съветът казва, не, не, ние нямаме нищо общо. Според мен това е оскърбително. Дори комисарят каза. Благодаря ви, че ни казахте затрудненията, с които се сблъскват случайните американци, но тези затруднения съществуваха вече от 9 години. И беше казано, че комисията не е част от преговорите с САЩ и са сключени споразумения, които са в правомощият на държавите членки. Не съм съгласен, защото комисията беше казала в свое писмо до САЩ, че не става дума за данъчното облагане, а основните права и общи регламента за защита на данните. Не се позволява предаване на масивно предаване на данни, дори и да има показатели, които могат да сочат към евентуално избягване и укриване на данъците. Ние мислим, че редица европейски органи просто се стремят да не обръщат внимание на проблема, въпреки че Европейски орган защита на данните призова за внимание към този проблем. Също така от медиите знаем, това е една статия от списанието Икон, от 2014 година. Извинете, ще ви помоля да приключвате. Може би няколко секунди ще ми дадете? Добре. Също така имаше съдебно дело, обжалване в САЩ. Една жена из... имаше доход под облагаемия минимум в САЩ. Тя не трябваше да плаща данъци. Тя поиска информация от данъчните органи в САЩ. Те отказаха, защото казаха, че това не отговаря на законодателството и ние искаме да се понесе отговорност, защото вестника Washington Post каза, че системата за данъчно облагане е позор за САЩ. И мисля, че комисията Петия трябва да поиска комисията започне наказателна процедура срещу държавите членки, които нарушават законодателство защита на личните данни. Смятам, че комисията по петициите може да поиска това. Много ви благодаря. Наистина, отначало се предвиждаше всички оратори да имат 10 минути. За това ви помолих, защото виждам, че изоставаме, да се вмествате в 8 минути. И сега давам думата на госпожа Лиса Векиман от Генерална дирекция правосъдие в Европейската комисия. Благодаря ви. Ще кажа няколко думи по правилата за защита на личните данни и обработката на личните данни в контекста на ФАТКА и защитите. Както знаете, то беше казано неколкократно. САЩ наскоро реформираха своите правила GDPR влезе в сила миналата година. Регламентът замени предишните правила, които бяха на повече от 20 години. Правилата бяха модернизирани, но без радикална промяна – Регламентът спазва няколко основни правила, отнасящи се до частни оператори. Регламентът предвижда принципи към ограничена цел, мерки за сигурност. Извинявайте малко по-бавно, моли председателката. И също така предвижда определени права, като право на достъп до личните данни, корекция или заличаване на данните. Също така регламентът предвижда конкретни правила за прехвърляне на данни към чужди организации и правителства. Когато биват изпратени лични данни към за трета страна, лицата в Европейския съюз би трябвало да запазят своите гаранции. Финансовите институции, националните органи в Европейския съюз трябва да спазват задълженията на регламента. това, че това въжи и за ФАТКА. Сега конкретно е, защитата е, в контекста на ФАТКА. Защита е че в контекста на няколко режима, национални изпълнителни закони и международни инструменти в областта на международни данъчни въпроси. Както беше подчертано от предишните оратори, ФАТКА се изпълнява от държавите членки чрез двустранни споразумения, подписани с САЩ – тези споразумения се позовават на, под, на поверителност в други споразумения. В много случаи тук е Конвенцията на съвета на Европа и ОСР по данъчни въпроси. Тази конвенция и други двустранни договори съдържат разпоредби, според които всяка споделена с САЩ информация се, се предоставя, когато това е необходимо. Налагат се ограничения върху по-нататъчната употреба и предоставяне на трети лица. И най-сетне Споразумението предвижда, че, по никак, че това не е в ущърп на защитата, предоставена от националното законодателство. Това означава, че и властите в държавите членки, институциите спазват задълженията на регламента, неговите принципи, гарантирането на принципи и лицата с двойно гражданство да могат да упражняват своите права. Освен това, националното законодателство, което изпълнява това споразумение, може да доуточни задълженията на... за финансовите институции и международните органи, когато събират и предоставят информация в контекста на а, ФАТКА поне предвиждат се конкретни задължения за лицета и максимален период за на данните. Освен това, всички механизми за защита по регламента са на разположение на всички лица, пребиваващи на територията на Европейския съюз, т.е. всяко лице – може да получи информация за своите данни, да ги коригира или да ги заличи и разбира се, може да получи съдебна защита пред съда. Доколкото знам до сега, в, не са внесени оплаквания пред вас за защита на личните данни. Миналата година беше анализиран въпросът и са стигнали до заключението, че не се е налагало да забранят тези данни. Разбира се, има независими органи, които следят за спазването на регламента. Европейската комисия участва на заседанията на съвета за защита на личните данни и разбира се, ние следим отблизо всички е, новости, всички дискусии, както казах. Доколкото знаем, не е имало оплаквания пред национални власти за защита на личните данни, но е имало съдебни спорове. И както беше споменато, в държавите членки се водят със съдебни спорове. И в тази връзка искам да посоча, че най-висшият административен съд във Франция, Консей Дета, излезе с решение, където се излезе с решение, че няма нарушение на регламента нито на основните свободи. Консей Дета отбелязва, че Американския закон също предвижда защита на личните данни, по-конкретно възможността за достъп и промяна в личните данни на американските, на, американските граждани, в това число и тези, които живеят в Европейския съюз. Разбира се, в светлината на всичко това, комисията в момента анализира оплакванията, защото, както беше споменато, има оплакване внесено в Европейската комисия в контекста на френското споразумение. Получихме оплакването пред няколко седмица и потвърдихме а, пред ищеца, че сме получили иска и ще следваме процедурата. Извинявайте, ако говорих твърде бързо, но исках да се вместя в ограниченията за времето. Благодаря ви. Сега госпожа. Perdón. Измини <laughs> Ригополо. Госпожа Измини Ригополо от е, Европейския съвет за защита на данните. You, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ни поканихте днес да се изкаже по тази много важна тема. Преди всичко искам да представя дейността на Европейския съвет и неговия предшественик, работна група 29, обмен на данни за данъчни цели, и ще говоря по-специално за ФАТКА, а след това ще говоря за текущата дейност на Европейския съвет по темата. Да, наистина и Европейския съвет и неговия предшественик предприеха действия, свързани с ФАТКА и обмена на лични данни за данъчни цели през последните 9 години. Както вие споменахте, и работната група 29 и Европейския съвет публикуваха от 2012 година 6 документа, включително насоки, изявления и писма. Ще започна с писмата през 2012 година, изпратени до Генерална дирекция данъци на Европейската комисия, работна група 29 подчертава, че е необходимо правно основание за законосъобразен обмен на данни с САЩ. И липсата на подобно право, правно основание може да означава, че националните органи за защита на данни могат да забранят предаването на данни на САЩ, тъй като това ще наруши законите за защита на данните. Ние също подчертахме, че трябва не просто да бъде въведено такова правно основание, но то трябва да бъде в съответствие с цялото законодателство защита на данните. За целта правното основание може да бъде предоставено чрез правно обвързващо споразумение и да включва предпазни мерки, включени в директивата, която сега вече е трансформирана в общ регламент за защита на данните. Необходимо е спазването на всички принципи, включително и пропорционалност и също така субекта на данни трябва да има необходимите права и механизъм за правна защита в случай нарушение на, на тези права. Също така през 2012 година формулирахме нашите препоръки и тогава една държава членка подписа междуправителствено споразумение САЩ, като с това позволи обмен на лични данни за данъчни цели в контекста на ФАТКА. Бяха сключени други подобни споразумения. През 2015 година работна група 29 публикува нова декларация и насоки, призовавайки да бъдат спазвани принципите за защита на личните данни при международен обмен на данни. Разбира се, това включваше и ФАТКА. Тези насоки също привличаха вниманието на националните правителства към необходимостта на спазване на принципите, изискванията защита на личните данни, най-вече възоснова на принципите за необходимост и пропорционалност. През 2018 година работна група 29 отговори на запитването на Сдружението на случайните американци, представено тук като се спря конкретно върху проблема на случайните американци. В отговора си работната група напомни за предишните действия предприяти между 2012 и 2018 година. Подчертахме също така, че до този момент не е имало нито един случай, когато националните органи защита на данни да са забранили обработването и предаването на данни на САЩ в съответствие с режима ФАТКА. Що се отнася до приложното поле на ФАТКА, работната група посочи, че тя не е подходящ орган да разгледа този въпрос. Същото въжи и сега за Европейския съвет защита на данни. Също така напомнихме, кои са възможните средства за правна защита на случайните американци и други лица. Всичките жалби трябва да бъдат насочени към националните компетентни органи. Има и други допълнителни възможности за съдебна защита, например, отнасянето на въпроса до националните съдилища. Мисля, че това вече било направено в случая с жалба подадена в Държавния съвет на Франция. В момента има други жалби, получени от орган защита на данни. Това са жалби подадени от лица, които са засегнати от фатка. И за сегашната дейност на Европейския съвет. Мисля, че много ясно е да се поясни, че Европейския съвет може да приема общи насоки, да разяснява законите на Европейския съюз за защита на данните, за да дава възможност за последователно тълкуване на правата и задълженията на заинтересованите страни. Тоест Европейският съвет защита на данните не дава индивидуални консултации, не предоставя съвети на частни лица, а излиза с общи препоръки. Това е в съответствие с общи регламент за защита на данните. В нашата декларация от януари 2019 година в отговор на резолюция на парламента от юни 2018 година се казва, че в момента работим върху международни инструменти за предаване на данни, включително в контекста на ФАТКА. Тези насоки целят да бъдат полезни при подготовката, сключването и, ако е необходимо, промяна на правно обвързващите документи, подписани от органи за обществено управление. Тези насоки ще се използват при тяхно желание от страна на националните органи в държавите членки, за да може да бъде приведено в съответствие споразумението, междуправителство споразумение с САЩ за ФАТКА с изискванията на законодателството за защита на данни, така както това е изложено в общия регламент защита на данните. Надяваме се, че тези насоки ще бъдат финализирани в първото три месече на следващата година. Ще има обществени консултации, които ще продължават 5 или 6 седмици и това ще се извърши преди окончателно приема на насоките. Благодаря ви. И сега давам думата на членовете на Комисията по петициите. Иска ли някой да се изкаже? Да, заповядайте. Thanks very much. Uh, Благодаря. Трябва да кажа, че понякога целият дебат за фатка събужда асоциации с кавка. И тежеста се прехвърля върху плещите на отделните лица, които трябва сами да се оправят в лабиринта на законите, защита на данните, банкови закони, междуправителствени споразумения. И във всеки един момент им казват, че имате средства за защита. Само, че е, едно отделните лица трябва да разполагат с много ресурси, за да могат да се защитят. Моят въпрос е дали хората смятат, че в резултат на двустранните споразумения, чета между редовете наказаното в последното изявление, че е възможно да има двустранни споразумения, които да се налага да бъдат изменени в съответствие с насоките. Това предполага ново е, измерение за американците в различните държави членки. И въпросът ми е, очевидно има разлика между нормативните бази в държавите членки нормативната база, уреждаща защита на личните данни. И това тревожи ли Европейски орган за защита на личните данни, който иска хармонизирана рамка? Задавам този въпрос, защото чета между редовете на официалните изложения за това, което се планира. И искам да кажа, че Поздравявам а, това, което ни беше представено като документи. Там се вижда отношението на институциите, но какви конкретни действия могат да бъдат предприяти, за да се решат проблемите, свързани с личните данни? Е, вече се приближаваме към нашите заключения. Аз съм си записал следното. Е, имаш гражданство, което изобщо не желаеш. И второ, по мое виждане, ние не трябва да продължаваме първоначалната грешка. Тя беше следната, че ние е, възложихме на банковия сектор е, и всъщност и банковия сектор и данъчния сектор останаха в прерогативите на отделните държави. И тук комисията има право. Всъщност ние не би трябвало да я занимаваме с тази проблематика, тъй като това не я засяга, но това е погрешно погрешно и не бива да го допускаме, защото става дума за основни права на гражданите, защита на данните и това е изцяло европейска задача. Комисията трябва да бъде привлечена и аз мисля, че вие много добре демонстрирахте това. Ние просто имаме съвсем друг авторитет, когато комисията говори от името на повече от 500 милиона граждани. Ние не бива да допускаме тази история да премине към двустранни споразумения. Е, тогава вече е, нещата ще тръгнат на зле и е, ако мога да обобщя, ние трябва да напишем писмо до комисията да се поеме европейска отговорност за гражданите на Европейския съюз, а случайните американци са част от нас, така че комисията тук трябва да се задейства. Госпожа Индвелт, благодаря, госпожо председател. Отново благодарности е за изложенията на нашите гости. Виждам, че господин Оседа наистина добре използва документите, които успя да изрови. И имам два въпроса, въпреки че разбирам, че те са до голяма степен риторични към комисията. Когато говорите за средствата за правна защита – какво точно имате предвид? Защото проблемът е, че някой в Европа е изключен, т.е. не получава достъп до банковите услуги в Европа. А вие говорите за средства за правна защита в САЩ. За какво? За мен това е безсмислица. Второ, комисията винаги е твърдяла, че става дума за данъчен въпрос – Следователно, този въпрос може да бъде решен само чрез двустранни споразумения, защото данчното облагане е в правомощие на държавите членки. Но това не е вярно, защото тези междуправителствени споразумения са били сключени с цел да се спазват нормите за защита на личните данни в съответствие с европейското законодателство. За мен това е абсолютно безсмислен. Тоест, Европейската комисия предлага да има смелостта да твърди, че тя няма нищо общо с данъчното облагане, въпреки че става дума за договори за защит, споразумение за защита на данните. Разбира се, ще дам въпроса на комисар, който скоро ще бъде назначен и ще има съответния портфейл. Сега госпожа Алиса Векиман, тя ще отговори на въпросите, зададени към нея. Да, благодаря ви много. Сега, що се отнася до изказванията за евентуалния риск от разликите в подходите на държавите членки, този проблем беше поставена и в резолюция на парламента. Искам да кажа, че в момента нямаме никакви сигнали за това, че ще има различия в това, какъв ще бъде подход и режима за отделните лица и техните лични данни. Както обясних тук, с изключение на една държава членка, всички държави и членки сключиха типови споразумения с САЩ и те са страни по много подобни двустранни споразумения – които са сходни с документите на ОИСР и Съвета на Европа със съответни защитни мерки. Регламента се прилага в целия Европейски съюз. Тук няма възможности за различия защото не става дума за данъчно облагане, така че нямам никакви сигнали, че е възможен различен подход. Когато се сключваха тези междуправителствени споразумения, органите за защита на данните в държавите членки участваха, те предоставяха своето становище, понякога изрично одобряваха споразуменията – миналата година на европейско ниво органите защита на данните стигнаха до мнението, че няма основания те да се намесват в тази материя. И точно имаше такава среща на всички органи за защита на данните държавите членки, за да има съгласуваност. Искам да се върна към въпроса за средствата за правна защита моето изложение беше само за защитата на данните и аз имах предвид средствата за правна защита, визирани от общия регламент за защита на данните и съответното национално законодателство в държавите членки. Също така имаше съдебно решение на съда в Люксембург и то се отнасяше до личните данни и се предоставяше също така защита за гражданите на САЩ. Имаше и други въпроси. Един от тях беше за достъпа до финансовите услуги, друг за данъчното облагане. Ако имате предвид, че тук са колегите ми от комисията, които се занимават с тези въпроси, ще им дам възможност те да отговорят. Има ли други депутати на комисията по петициите? Да се изкажат, доколкото виждам не. Е добре, нека да сметнем, че сме изчерпали дневния ред. Много благодаря и на вносителите на петициите, и на нашите гости, и докладчиците, колегите но искам да кажа, че в комисията Пети независимо от това, че принадлежим към различни политически групи, всички сме убедени, че трябва да отговорим на искането на нашите европейски граждани. И тази комисия по петициите няма да ви изостави, се обръщам към носителите на петицията. Ние сме точно вратата за европейските граждани към комисията и съвета и ще помолим Европейската комисия наистина да потърси решение. Не можем да загърбваме европейските граждани. И тази комисия и Европейския парламент, представлявам от нея, моля официално за това Европейската комисия. Вие, разбира се, в комисията ще получите това, за което говорихме, но отново ние официално ще се обърнем с такава молба към Европейската комисия. Благодаря. Просто в допълнение към това и моля, отразете моето предложение да напишем до финландското председателство. да, разбира се, след като е утвърдена новата комисия и господин Шевчович, заместник председател на комисията, ще бъде наш ресорен комисар и той има задължението да се явява редовно на изслушвания с нас. И така или иначе, ние ще имаме нова комисия. Госпожа Интвелд, финландското председателство, т.е. съвета, е нещо, е орган, към който можем веднага да се обърнем – без да чакаме. Разбира се, и Франция и Нидерландия се обръща към председателството, но ние трябва да подкрепим тази инициатива. Благодаря на всички, каза председателката. Приключихме с това изслушване. Много благодарност.